The sitting is resumed. Продължаваме заседанието. Следващата точка от дневния ред е второ четене на доклада на госпожа Ева Жоли. Споразумението за партньорство АКТБ Европейски съюз, споразумението от Котуно. Първият оратор е госпожа Жоли. Ако не е в залата, ще дам думата на следващия по списък. Госпожа Жоли, готова ли сте? Заповядайте тогава. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire et chers Господин председателю, колеги, Преразглеждането на споразумението от е, Котону ни дава възможност отново да разгледаме въпроса за продоволствената криза, социалната криза, финансовата и економическата криза, енергийните предизвикателства, е, повишаването на е, цените на храните, господстващата пазарна економика и най-общо казано, начинът ни на живот показа своите ограничения – и необходимостта от радикални мерки. Докладът, представен на вашето внимание, е прият от всички членове на парламентарната комисия и според мен е една първа стъпка – към така необходимото преразглеждане с цел последователност и вътрешна споеност. Търговската политика и сълскостопанската политика на Европейския съюз трябва да бъдат съгласувани и да гарантират устойчиво развитие, за да бъде изкоренена бедността и да се гарантира достоен живот за всички. Със съжаление трябва да кажа, че все още сме далеч от тази цел. Търговията не бива да е самоцел. Тя трябва да служи за постигане на по-висши цели. В противен случай парламентът би е, работил в противовес на интересите на обществото. Редица държави от региона на АКТБ поставят е, въпроси е, за своята е, сигурност – Селските райони представляват над 60% от територията, от населението и от поминъка. Нещата трябва да се променят. Как можем да изкореним бедността? Без да се превърне в приоритет продоволствения суверенитет. Същината на политиката на Европейския съюз трябва да бъде да подпомогне развиващите се страни и техните земеделски стопани, за да се постигне именно тази цел продоволствена суверенитет. Демократичната легитимност на правителствата в АКТБ също са поставени под заплаха от едно ново тревожно явление, а именно изкупуването на земи от страни като Китай, Саудитска Арабия, Катар. Те купуват милиони декари е, в страните от АКТБ, възползвайки се от спада на цените. Но а, е, това води до недоволство, бунтове, тъй като природните ресурси и тяхната собственост са неотменимо право на страните от региона. Данъчните обежища са друга голяма заплаха за народите и институциите в региона, защото те допускат незаконни капиталови потоци, десетократно по-големи от официалната държавна помощ за тези страни. Една първа стъпка в тази посока може да бъде едно споразумение с задължителна сила съгласно което многонационалните корпорации автоматично да обявяват печалбите си и да плащат данъци в страните, в които работят, за да не се злоупотребява с положението им в тях. Друг проблем е демократичният дефицит при подписването на а, споразуменията за партньорство а, не не винаги сме консултирани, но това трябва да е на отменен елемент. Необходимо е партньорствата да бъдат променени така, че да успеем да работим в името на а, благосъстоянието на тези народи. Благодаря. Следващия оратор има думата. Е, господин Морера, уважаеми председателю, уважаеми а, господин комисар, Моята комисия реши да вземе позиция по сегашното преразглеждане на споразумението но по две съображения. На първо място, международната търговия е съществен елемент от отношенията между страните от АКТБ и Европейския съюз. И на второ място, защото споразумението от Котону въвежда новата идея за економ... пар... споразумение за економическо партньорство СИП. Ето защо ние решихме да вземем отношение. Аз съм докладчик от името на моята комисия. Ние подчертаваме нуждата от спазване на специфичните аспекти на СИП на следващо място да се възползваме пълна степен от е, синергията в рамките на съвместната парламентарна асамблея между АКТБ и Европейския съюз. Благодаря. Комисария Дегухт има думата. Господин председателю, скъпи колеги, Високо ценя вашия интерес към второто преразглеждане на споразумението от Котону. Също така с голям интерес прочетох доклада на Парламентарната комисия по развитието. Той съдържа задълбочен анализ на проблема. За нас е приоритет да бъде информиран Европейския парламент, както неизменно правим през последните месеци. Преговорите набират сила, в момента са в заключителния си етап и следващ Тото заседание на посланниците е, ще бъде следващата стъпка в тази е, посока. Предвижда се през март да приключат преговорите по споразумението от е, Котону. и с ваше позволение ще споделя някои наблюдения. Докладът се оказа много полезен, защото отстоява определени позиции на Европейския съюз, сред които следните. Укрепване на националните парламенти и ФАКТБ, правозащитни е, въпроси, по които също отстояваме позициите си. Също така, вие отдавате особено значение на продоволствената сигурност, на измененията на климата. Ние споделяме тази позиция и ще отразим в е, заключенията. Четири са основните въпроси, започвайки с парламентарното измерение, е, въплатено в съвместната парламентарна асамблея. Комисията се ангажира да укрепи парламентарното измерение на споразумението от Котоно. За това а, ние имаме предложение, което трябва да се разгледа в по-широкия контекст на по-широкия парламентарен контрол, особено с оглед на бъдещите споразумения за економическо партньорство и програмите на Европейския фонд за развитие. Необходима е оптимална синергия между институциите, които съществуват в парламентарната област. По такъв начин намаляването на пленарните заседания на съвместната асамблея би било а, разумно и а, ние сме готови да преразгледаме позицията си и да узнаем как гледа Европейския парламент на съвместната парламентарна асамблея и институционалната среда. Създаването на споразумение за економическо партньорство допълва споразумението от Котону и актуализират условията за търговия, тъй като търговския режим от Котону вече е устарял. С партньорите от АКТБ сме се споразумели да продължим преговорите по регионални споразумения за партньорство. В този контекст като комисар по развитието трябва да кажа, че нито юридически, нито фактически е целесообразно да се налагат едностранни мерки като обща система за преференции или разширената обща система за преференции, защото това са самостоятелни европейски инициативи. Напротив, комисията предлага по общ да е планът, в който да се разгледат търговията и економическите отношения. В доклада се изразява загриженост, че сключването на споразумения за економическо партньорство и по-нататъчната регионализация могат да намалят сплутеността на групата страни от АКТБ. В рамките на Котоно са създадени възможности, които далеч надхвърлят заплахите. Следва да интегрираме действителността в споразумението от Котоно при неговото преразглеждане, за да можем да постигнем целите си, което в никакъв случай не отслабва групата от АКТБ и нашите партньори. В широк а, смисъл подкрепят политиката. По-нататък ще продължа с секторния подход – Съгласни сме с голямото значение, което вие придавате на възобновяемите енергоисточници и измененията на климата при преразглеждането на споразумението. Също така ще обърнем внимание на продоволствената сигурност и регионалното измерение. Доброто управление в данъчната и финансовата област е основополагащ принцип на споразумението от Котоно, съгласно член 9 от него, комисията изготвя нова политика за добро данъчно управление и се стреми да отрази тези аспекти в процеса на преразглеждане. Ето защо мога да потвърдя, че с вас споделяме общи цели, а именно е, справедливи и ефикасни данъчни системи и администрации, които ще укрепят участието на развиващите се страни в международния данъчен процес. И най-сетне, господин председателю, искам да кажа, че преди да започне процеса на а, раз, преразглеждане, е уместно да се проведе една консултация с всички заинтересовани страни, евентуално във формата на зелена книга, съгласно плана за до 2020 година. Това може да бъде основа за използване на извлечените полки. Благодаря, господин Преда, две минути. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Жули за изготвянето на доклада. Темите, които са засегнати в доклада, са много важни, за да гарантира, че споразумението от Котону ще продължи да бъде солидна основа, върху която се развиват отношенията ни с страните от АКТБ и която да помогне на тези страни да се справят с предизвикателствата. Страните от АКТБ са сериозно засегнати от економическата криза от продоволствена несигурност, от последиците от промените в климата. От друга страна има институционално предизвикателство за всички участници в преговорите, а именно правилно да отразят тенденциите за регионализиране на отношенията между АКТБ страните и Европейския съюз. Преразгледаният текст трябва да съдържа всички нужни елементи за ефективно сътрудничество – за да допринесе за целите на хилядолетието за развитие. От името на НП аз предложих пет изменения, които допринасят за по-голяма яснота. Точка 29. Тук се говори за собствеността върху обработваемата земя и създаването на механизъм която налага на транснационалните корпорации да заявяват своя интерес. В алинея 25 трябва явно да се посочи продоволствената сигурност като част от политиката за развитие на Европейския съюз. И накрая алинея 31 тук се съдържа виждане, което не съответства на това на НП. Благодаря, господин Дезир. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Аз също от моя страна искам да благодаря госпожа Жули за а, доклада, който е изготвила. Тя е, се съобрази и с предложенията на а, нашата група. Ние ги припознахме в този е, доклад. Това е един исторически ангажимент, свързан с е, държавите от АКТБ и не трябва да се пренебрегва необходимостта от приспособяването на този договор е, към разпоредбите на Европейския съюз и другите общностни политики. Разбира се, трябва да бъдат адаптирани и целите за развитие, както и установяване на демократични принципи. Така че в тези държави да се установи едно устойчиво развитие. Това преразглеждане трябва да стане факт и да се включат всички важни аспекти. Разбира се, като имаме а, предвид а, проблемите с климата, устойчивата енергетика е от а, голямо значение. Разбира се, трябва да се вземат предвид и данъчните аспекти и така нататък. Разбира се, трябва да се вземат предвид условията за търговия, сключването на споразумение за економическо партньорство и като бъдат включени те, някои от разпоредбите на от Котуно ще е, бъдат излишни и ще отпаднат. Разбира се, не трябва да има негативни последствия това споразумение. Трябва всички разпоредби да бъдат преразгледани в рамките на културно, що се отнася до миграцията, както вече беше казано, споразумението трябва а, да се съобрази с правата на мигрантите и тяхната защита трябва да бъдат включени държавите, които не предвиждат защита на такива права. Господин Мишел. Господин председател, господин комисар, аз също искам да поздравя госпожа Жоли за много точния и задълбочен доклад със съвършено правилен анализ. Второто преразглеждане на споразумението от Котоно трябва да укрепи по-нататък достижения на, достиженията на правото от Ломе и да допринесе за политиката за развитие. Преразглеждането на споразумението следва да бъде е, част от правомощията на националните парламенти на нашите партньори в региона. Трябва да положим специални усилия националните им парламенти да се ангажират активно. Това трябва да бъдат ясно заявените ни очаквания. Знаете, че някои от правителствата в тези страни нямат никакво желание е, да приобщят и националните парламенти Особена роля в тази връзка може да изиграе съвместната парламентарна асамблея в рамките на споразумението от Котону. Е, тя получава стратегическите и политически документи и е, процесът на консултации трябва да продължи при разработването на национални и регионални стратегии. И още няколко думи за съвместната парламентарна асамблея аз смятам, че сесиите трябва да продължат да бъдат две. Ако намалим броят им на една годишно, ще бъде крайно отрицателен сигнал за нашите партньори. На 25 януари ще внеса е, предложение в бюрото на съвместната парламентарна асамблея в тази посока. Настоявам – да се е, създадат и останалите предвидени е, комитети, които да следят изпълнението на е, предвидените мерки, за които и вие говорихте, господин комисар. Тъй като новият ви портфейл е търговията, аз не се съмнявам, че вие, господин комисар, ще продължите да следите споразуменията за економическо партньорство с страните от АКТБ. Благодаря, господин Дева, две минути. Ние говорим за намаляването на безността. 350 милиарда евро са вложени за целта, но бедността се увеличава. Защо реализираме в страните от АКДБ програми и политики, които никога не сме реализирали при нас? Защо не сме направили това, което е необходимо тук за преодоляване на бедността, което правим в АКТБ страните? Как ще създадем богатство в АКТБ страните? Госпожа Жули отбеляза, че има изтичане на капитал. Всъщност това, което ние влагаме в тези страни, изтича от там. Защо този капитал не се използва в тези страни? Защо не създаваме условията този капитал да остане а, и да създава работни места и богатство. Докато не отговорим на тези въпроси, господин председателю, ние ще прехосваме средствата на дънакоплаците без да допринесем за преодоляване на бедността дори на един единствен човек. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Зимер за една минута. Моята а, политическа група подкрепя доклада на господа Жули, но настояваме да се наблегне на следните проблеми. А, необходимите мерки за адаптиране на споразумението към страните от АКТБ, както измененията в климата. Трябва да има регионални преговори на Европейския съюз с страни от АКТБ да се направят съответните инвестиции в а, инфраструктура и в областта на обществените услуги, както и да се насърчи отпускането на кредити, както а, да се увеличи квотата а, за повторно приемане и връщане на мигранти. Разбира се, политическите измерения ще бъдат включени, парламентарните измерения ще бъдат включени сега при новото преразглеждане. Ето защо ние смятаме, че не е разумно заседанието на парламентарната събрание е само веднъж в годината. Благодаря госпожа Мовей за една минута. Megrázó volt számomra, amikor egy е, élelmezési az afrikai бях шокирана, когато на продоволствената конференция африканските делегации издигнаха лозунг Не хранете Африка! Африка не се нуждае от продоволствени помощи отвън. Тя се нуждае от условия да се самозадоволява с произведени от самата нея храни бившия комунистически източноевропейски блок имат опита от миналото. Земеделските стопани трябва да получат свободата да произвеждат и да продават излишъка на местния пазар. Логиката върви в две посоки. От една страна имаме либерализирана световна търговия, но самозадоволяването е, с хранителни продукти е другата посока, която трябва да подкрепяме. Благодаря господин Качмарек. Господин председателю, господин комисар, дами и господа, Второто преразглеждане на споразумението от Котону става в интересен момент и ни дава възможност да го разгледаме в една бързо променяща се среда. Много неща се случиха миналата година продоволствена криза, енергийна, климатична криза, економическа и финансова криза. Всичко това се отразява върху развиващите се страни. Това, което е интересно за нас в Европейския съюз е, е ролята на съвместната парламентарна асамблея и опитите, които се правят да се намалят заседанията, броя на заседанията на тази асамблея. Европейския съюз няма намерение това да прави, нито Европейския парламент, нито съвместната парламентарна асамблея, нито страните от АКТБ са очаква, участвали в вземането на решение, променяща споразумението. Необходимо е да се регионализират отношенията между АКТБ и Европейския съюз и да се види какво е естеството на тази регионализация. Убеден съм, че регионалните заседания не трябва да заменят заседанията на съвместната парламентарна асамблея. По-нормално е тази асамблея да взема сама решения, които я касаят, отколкото някой друг да решава вместо нея. Трябва да засилим ролята на местните парламенти. Луи Мишел говори за това. В бъдеще ние искаме а, АКТБ да бъдат представени от представители на парламентите си, а не от правителствата си. Важно е за те на страните от АКТБ да играят по-голяма роля в сътрудничеството за развитие, като извършват контрол и оценка на дейностите. Необходимо е да имат достъп до стратегически документи. Съгласен съм, че не трябва да има припокриване на определени функции. Синергията между АКТБ и съвместната парламентарна асамблея трябва да съществуват, за да не пропиляваме усилията си. Благодаря госпожа Декайзер за минута и половина. Благодаря, господин председател. Член 13 от споразумението от Котонур не е променен от 2000-та година, въпреки че се отнася до една чувствителна тема и не диалога между Европейския съюз и страните от АКТБ по темата миграция справедливо отношение към мигрантите, и а, право на невръщане в съответната страна, също както и борба с нелегалната а, е, миграция и връщането са двете основни теми, с които се занимава Европейския съюз. Разбира се, има много ужасни последствия от а, изпълнението на тези политики. Съществува голяма опасност член 13 да се а, прилага репресивно в ущърп на нелегалната миграция. Разбира се, има хуманитарни ситуации, ситуации в които а, съществуват извънредни ситуации и този член трябва да бъде подсилен. Това е един много тежък и все още нерешен въпрос. Разбира се, има и страхове, свързани с финансовата криза. Вместо да отславаме усилите, трябва да подходим по друг начин. Когато страните от АКТБ имат нужда от помощ, то ние трябва да им помогнем, тъй като а, ние искаме да подпомогнем легалната миграция в времето на криза. Иначе се установява един много лош климат в нашите държави членки. Господин Виналди, за една минута. Е, Благодаря, господин председателю, е, господин комисар, колеги. Като либерали, ние бихме искали да се възползваме от преразглеждането на споразумението от Котуно – Интересно е да се отбележи необходимостта да отстояваме политика, която разширява свободата, включително и свободата от тежката бюрокрация в развиващите се страни от АКТБ, която спъва економическото им развитие. Говоря също така за свобода децата от страните в региона да могат да пътуват в чужбина да учат с помощта на стипендии и нови информационни технологии. Интернет също е право, което да бъде използвано максимално широко. Свободното движение на работници също е важно и то може да реши проблемите, за които говори госпожа Декайзер, а именно в рамките на двустранните спогодби. Дълг опит имаме с Кутуно и мисля, че новите предизвикателства трябва да бъдат посрещнати достойно. Госпожа Неделчева, минута и половина. Господин председателю, господин комисар, искам да поздравя госпожа Жули за това висококачествен, този висококачествен доклад дава ни възможност да направим равносметка и да предвидим мерки за подобряване на сътрудничеството. Важно е да се набележат приоритети ясно. На първо място е ясно да се определи съдържанието на политическия диалог, без да забравяме укрепването на мира и решаването на конфликти. Трябва да използваме съществуващите разпоредби по-ефикасно търговията с малки а, оръжия а, ще бъде предизвикателство. Регионалното развитие а, е все по-важно. Следва да се отчитат по-голяма степен на възобновяемите енергоисточници и безработицата сред младежите. Участието на регионалните парламенти ще допринесе за по-голяма прозрачност. И на последно място, всеки нов или преразгледан инструмент трябва да съответства на първоначалния дух на споразумението и да не губим от погледа си основната цел да допринесем за устойчивото развитие и приноса на страните от АКТБ в световната економика. Благодаря, господин Кашман. Знаем, че е, краткият израз е, е проява на остроумие и е, чухме това в изказванията до тук. Има е, клаузи за правата на човека, които не подлежат на преговори дискриминацията на основата на пол, религия, увреждания, сексуална ориентация е недопустима. Същото се отнася и до хората, които живеят с хив спин. Правата на човека, както добре знаете, твърде често са силно отслабени и това се използва от различни политически партии. Правозащитната позиция е в същината на нашите ценности, за това трябва да бъде и същина на нашите отношения с страните от АКТБ. За последен път, господин комисар, се явявате в досегашното си качество и за това използвам случая да ви благодаря за начина по който отстоявахте правата на човека и пожелавам успех в новия ресор. Благодаря сега господин Карвалю за минута и половина. Е, Разбира се, разглеждането на споразумението от но засяга един много важен въпрос, а именно устойчиво развитие и а, напреднала а, интеграция на обществото в тези държави, енергийната сигурност, образованието и така нататък са теми, които са изключително значени за тези държави. Промените в климата също могат да представляват една възможност за справяне с този, тези промени, тъй като в тези държави има енергийни ресурси, които не се използват за а, да могат и по този начин държавите, като ги използват, да се справят с кризата по-лесно. инвестиране в а, образованието, квалификацията, това е много важно а, в посока справяне с бедността и изтичането на мозъци от тези държави. Искам да спомена малките островни държави, е, които са особено уязвими. В този смисъл прилагането на споразумението от Котону трябва да бъде съобразено с държави като Барбадос, за да се постигне в такива малки държави на устойчиво развитие. Господин Фейл за е, минути и половина. Господин председател, Европейският парламент трябва да вземе позиция по второто преразглеждане на споразумението от Котоно. Позволете ми да спомена за трудностите, с които се сблъсква в момента Хаити. Това означава, че трябва да се предприемат бързи действия от международната общност. Много хора загубиха живота си, останалите изпитват непредсказуеми трудности. Целта на Котону е да се създаде една рамка за сътрудничество в отговор съвместно на Европейския съюз и страните от АКДБ срещу промените в климата. Прегледът през 2005 година доведе до предприемането на стъпки във вярната посока, но остава да се свърши още много. Има високи цени на храните, промените в климата също изискват нови мерки. Надявам се, че Европейският парламент ще запази и при възможност ще увеличи обема на помощта за страните от АКДБ. И тези страни трябва да бъдат въвлечени в извършването на този преглед. Благодаря господин Мауро за минута и половина. Благодаря господин председателю. При второто преразглеждане на споразумението от Котоно трябва да целим изграждането на една култура на отговорност. С помощта на гражданското общество, неправителствените организации и парламента. Трябва да се придържаме към последователна политика и в тази връзка милионите долари хуманитарна помощ, отпуснати през последните е, години, нямат никакъв ефект. Ако погледнем Африка, например, Темповете на растеж там са 0,2%. Трябва да се решава проблема е, на развиващите се страни като наш проблем, защото той се отнася до нас, той се отнася до нашето всекидневие, до нашето общество. Трябва да се борим с този проблем съвместно с местните институции, за да се разкъса порочния кръг. Инвестициите в човешки капитал означават че ще гарантираме растеж благодарение на хората, които преодоляват трудни ситуации. E Тревогите на АКТБ са тревоги и на нашите граждани, на нашите страни. Трябва да мислим за хората, а не за парите и да разработим последователна стратегия. Благодаря госпожа Ройтова, минута и половина. Благодаря господин председател, господин комисар, колеги. Аз многократно съм казвала, че парламентите на развиващите се страни не са включени в вземането на решения по помощта за развитие и нямат достъп до стратегически документи. Това трябва да бъде преодоляно при преразглеждането на споразумението от Котону. Ангажимента на правителствата трябва да цели създаването на функционираща данъчна система. Това е важно и за двете страни. Страните от АКТБ се нуждаят от функционираща фискална администрация, за да събират нужните приходи от данъци за развитието им. Необходимо е да се бори ефективна борба срещу данъчните обежища и изтичането на капитали. Международните споразумения трябва да включват и клаузи за спазване на човешките права, не само по отношение на страните на АКТБ. Съжалявам, че докладът на госпожа Жоли, който е много добър, не включва подобно искане и аз се обръщам към Европейската комисия да коригира това. Преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Имам 6 желаещи да взема думата. Започваме с господин Николеско за една минута. Благодаря, господин председателю, господин комисар. Днес обсъждаме доклад, който се отнася до продоволствената сигурност на страните от АКТБ. Не можем да говорим по тази тема без да имаме предвид действителността и реалното положение на земеделието в Европейския съюз. Европейския съюз следва да изиграе водеща, регулираща роля на световните пазари. Вносът на храни, който непрекъснато се увеличава, ще е, влияе върху растящите цени на хранителните продукти. Затова трябва да се запази същото ниво на подпомагане е, на селското стопанство в интерес на страните от АКТБ. Продоволствената сигурност на по-бедните страни е свързана и с бъдещето на общата селскостопанска политика. Благодаря. Госпожа Дюрон, една минута. Благодаря, господин председател. Аз също а, искам да благодаря на а, колегата Жули за този отличен а, доклад. Нашето партньорство с страните от АКТП е, е важно от всякога. Това показва и а, природното бедствие в а, Хаити. Искам специално да се обърна към вас, господин комисар. Тук става въпроса за търговия и други нюанси, които са включени в споразумението. Искам да направя няколко предложения. Парламентарният контрол е изключително важно значение и тези ам, заседания, които се състоят два пъти в годината, не трябва да бъдат намалявани на едно, тъй като а, от изключително е, значение е економическото партньорство. Парламентарния контрол трябва да следва на стрикна логика, така че парламента да може да поеме тази отговорност и да упражнява парламентарния контрол в а, е, помощ на споразумението за економическо партньорство. Господин Ферера, за една минута. Господин комисар, господин председател, уважаеми колеги, преразглеждането на споразумението от Котону трябва да бъде повратен момент в политиката ни за развитие и сътрудничество и следва да се опира на принципа на солидарност и да насърчава суверенното независимо развитие на страните от АКТБ. В много от тези страни има господство, зависимост, високи нива на външен дълг, които задушават развитието им. Споразуменията за свободна търговия оказват ефекта върху политиката на помощ за развитие в значителна степен. Ние не искаме тези страни да изпаднат в нова зависимост чрез високи нива на дълга към многонационални компании. Страните от АКТБ трябва да бъдат уважавани. Господин Омар, за една минута. Господин председател, точка 31 на този документ смятам, че не е от никакво значение. Споразумението за реадмисия са опоменати в други споразумения. Разбира се, такива, а, такава верига споразумения трябва да бъдат контролирани по по-добър начин. В, да не се случва до такива ситуации, смятам, а, че да се облегчи ви, визовия режим сред тези държави членки е на погрешен път. По този начин ние а, няма да можем да спрем социалната а, миграция. Господин Папа Николао, за една минута. Благодаря, господин председателю. Днес след обед говорихме за бедственото положение в Хаити и начините по които ние, европейците, можем да облегчим от частта на пострадалите. В тази връзка трябва да си помислим какви споразумения имаме с страните, които изпитват економически проблеми или се сблъскват с природни бедствия, като земетресението в Хаити. Съвсем различен трябва да е подхода в сравнение с другите споразумения за економическо партньорство. Говорим за бедни страни, опустошавани от болести и хуманитарни кризи. Ето защо е наш дълг да се придържаме към ценностите на Европейския съюз и преди всичко да зачитаме човешкия живот, да го поставяме над печалбата и финансовата изгода. Всички технически подробности трябва да бъдат преодолени максимално бързо. Благодаря, заповядайте. Благодаря, господин председател. Когато говорим за Карибския басейн, изникват два образа. От една страна сегашната, сегашното природно бедствие в Хаити, Парламента се занимаваше с такива въпроси години на ред, както и заседанията между АКТБ и Европейския съюз. По време на тези заседания много е, важни теми бяха обсъдени и беше поставен и важен акцент, че ситуацията в Хаити трябва да бъдат обсъдени и трябва да бъдат отпуснати средства за хаите. И е добре е, всичките хубави речи, които се изнасят, да бъдат изпълнени на практика. За една минута следващия оратор. Благодаря, господин председател. Съвместната парламентарна асамблея е важна Света е разделен на страни, които произвеждат продукти и други, които произвеждат идеи. Има миграция на работници, не само на стоки. Средиземноморието е някъде между страните от АКТБ и Европейския съюз. Следва да отчитаме реалностите. Президента Наполитано на Италия каза, е добре да имаме по една фиксирана среща с страните от АКТБ на година в града, който е най-близко до страни от АКТБ, в град като Няпол, който е най-близо до страни от АКТБ. Така ще доближим Европа до гражданите това ще допринесе също и за развитието на южните части на Италия. Благодаря. Господин председателю, позволявам си да взема думата след изказването на господин Николеско. Искам да го подкрепя. В нашите економически отношения с други държави, включително страните от АКТБ, винаги трябва да се стремим към безопасност на храните по начина по който тълкуваме това понятие в Европейския съюз. Беше реформиран пазара на захар в сътрудничество с страните от АКТБ, но положението се влуши е, нашите земеделски е, стопани е, също почувстваха удара. Благодаря. Сега давам думата за обобщение на комисаря Дегухт. Uh, Благодаря, господин председател. С цялото ми уважение към общата система за преференции, обща система за преференции плюс, трябва да подчертаем, че това е едностранно действие, докато споразумението от Котону е двустранно. Може би можем да намерим начин за по-тясна връзка. Демократичният контрол, много хора, които се изказаха, говориха по тази тема, например за провеждането на две пленарни заседания в година. Комисията преразгледа своето становище по въпроса. Можем да направим а, така, че регионалните срещи да съвпадат с едно от пленарните заседания. защото има заседание на Европейския парламент, на други институции, така се увеличава прекомерно броя на заседанията. Нека да се опитаме да направим така, че регионалните срещи да бъдат максимално близко до пленарните заседания. Много от ораторите се спряха на споразуменията за економическо партньорство. Ние имаме съгласие по въпроса, но трябва да говорим по-скоро за споразумение за економическо развитие. Това трябва да бъде подхода ни спрямо страните от АКТБ, за да имаме един по-цялостен и открит дебат. Надявам се, след като парламент утвърди новата комисия, аз ще бъда в нейния състав и в моите правомощия ще се опитам да направя така, че тези споразумения действително да работят. Ще направя всичко, което е по силите ми, за да присъствам на заседанията на парламентарната асамблея. Що се отнася до въпроса за данъците, мисля, че аз отговорих на въпроса в встъпителното ми изказване. Аз действително считам за изключително важно да се отдаде приоритет на този въпрос в разговорите ни с страните от АКТБ, както и в разговорите, които водим помежду ни. Знае, че Испанското председателство проявява засилен интерес към въпроса и ще трябва да направим необходимото, да проявим коража, да предприемем действия, не само в тези страни, а изобщо. Трябва да видим как ще се развиват отношенията между Европа и също какво да бъде поведението на индустриите в тези страни. Аз съм убеден, че Испанското председателство ще излезе с инициативи в тази връзка. Друга тема е иммиграцията. Член 13 се отнася за миграцията. Комисията има предложение базирано на три стълба им, иммиграция и а, развитие, нелегална а, иммиграция. Всички сфери се нуждаят от а, нужната, нужното внимание. Трябва да се постигне балансираност между трите стълба. На казаното от господин Кашман за дискриминацията – Господин Кашман в момента не е в залата, но аз съм напълно съгласен с казаното от него. Сексуалната ориентация е един от елементите, който се съдържаха в предложението на комисията. Трябва да имаме предвид обаче, че в някои страните на АКТБ хомосексуалното поведение е забранено. Неодавна се срещнахме с представители на Уганда и на някои други страни, където е включена тази клауза, но това е много чувствителен въпрос и мисля, че трябва да приемем това. Текстът е ясен, може би няма да постигнем съгласие по него, това е една от възможностите. Друга възможност е да имаме формулировка, която да не е толкова конкретна, но която да обхваща въпроса за сексуалната ориентация. Необходимо е този въпрос да бъде допълнително обсъден по време на преговорите. Господин председателю, мисля, че засегнах повечето от поставените въпроси. Ако съм пропуснал нещо, искам да се извиня.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 След влизането в сила на споразумението от Котоно, бедността не е намаляла. Това означава, че нашите задачи, свързани с развитие в тези държави, не са изпълнени. Ето защо трябва да целим изпълнение на нашите цели с това повторно преразглеждане. Надявам се, че ще има широк консенсус по отношение на мерките, които предлагам и а, едното от средствата, с които разполагаме за да действаме по този въпрос в посока справяне с бедността, това е премахването на ем, данъчните убежища. В рамките на Европейския съюз, както и в региона на АКТБ, можем да задължим националните концерни да декларират за всяко отделна страна какви са техните приходи, какви са техните капитали и печалби. Предлагам да използваме тази възможност, която ни предоставя споразумението от Котону, за да можем да изпълним нашите цели. Ето защо изменението към член 16 не го приемам, а искам да се запази първоначалната формулировка. Първоначалната формулировка ни дава възможност да се е, справим с проблемите в собствената ни къща, така да се каже. По отношение на Европейската инвестиционна банка, тя трябва да разполага с необходимите инструменти и да й бъде даден мандат да се справи с тези данъчни убежища. И да се справи с предприятия, които изнасят производството си в такива данъчни обежище, например в мините в Замбия 46 милиона изтекоха от държавата. Това не е било в интерес на хората в Замбия, а тези пари са се влели в джобовете на акционерите. Ето защо трябва да се дадат съответните правомощия на Европейската инвестиционна банка. Не трябва да се бавим, трябва да действаме възможно най-бързо. Има някои принципи, с които все още не сме постигнали напредък по отношение на спазването на човешките права и правата на мигрантите. Ето защо ви моля по точка 31 да приемете моята първоначална формулировка. Всъщност, да се допусне екстернализиране на а, мигрантските потоци. Благодаря, госпожо Жули. Благодаря. Гласуването ще бъде утре. Следващата точка в дневния ред е устен въпрос към съвета и комисията по процесуални права в рамките на наказателните производства. Първият оратор е баронеса Латфорд, която разполага